Колеги, следващата точка е гласуване. Бе, казахте... Е, доклад на господин Хайербър защита на правото на неприкосновеност на личния живот, защита на потребителите. Господин Мак. Госпожо председател, имам въпрос по отношение на реда в залата. Малко преди депутатите да имат възможност да гласуват, заседанието бе прекъснато накратко на члена на нашата, на един член от нашата институция бе дадена възможност да направи няколко снимки а, и да злоупотреби с нашата институция. Не трябва ли да подведем под отговорност а, този член, който успя да вкара външен човек. Ще проучим случая, господин Ман. Нека сега да преминем към гласуването, че нямаме време. Госпожа Дойл. Благодаря. Госпожа председател, има едно нещо за гласуване. Да струва ми се, че списъка за гласуването, компромисния текст от комитета, а не измененията. Бих искала да кажа, че ще гласуваме за измененията. Не мога да си спомня английската дума, но тези, които отиват най-далеч Тоест, използвайте правомощията си според член 19 от процедурните правила и променете редът на гласуването. Това е едно изменение, което е много важно за правата на гражданите. Благодаря ви. Mrs. Dahl, as far as Доколкото разбирам, няма така никакъв проблем по отношение на доклада на Харпер и реда на гласуването. Преди всичко, ком, изменение, то е един компромисен пакет. Първи блок. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ще проверим, тъй като се изисква квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Крайно гласуването. Да, приема се. Преминаваме към член 20 с 4 изменения. 103-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 103 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 100 и 1, 111 и 117 идентично по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. И изменения 102, 112, 118. Пак по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 62, 94, 104 и 119 идентични. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменения 96, 106, 120, идентични. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Съответната част от изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Точка 22 до съответващата част от изменение 3 за против. Въздържава се, приема се. Изменение 26, съответната част от изменение 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 95, 105 и 114 идентични по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Общата позиция се приема както с измененията. Следващата точка е гласуване на второ четене на общата позиция за регулаторната рамка за електронни комуникации. Доклад на госпожа Траутман. Давам думата на госпожа Хармс. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа, защото не съм съгласна с реда на гласуване на доклада Траутман и бих искала да ми обясните защо е изменен по отношение на компромис номер 10. Тогава, точно като стигнем до него, искам да мотивирам своята позиция. Ще поискам думата. Благодаря. Ние ще приемеме аргументите за изменение 10 на този етап. Първи блок. Компромис по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приемат се. Измененият 3 и 7 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се съответната част на изменение първо, глас, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожо Хармс. Госпожо председател, искам за моята политическа група да внеса искане да се смени последователността на гласуването. Има редица изменения, които звучат по един и същ начин, да бъдат гласувани преди изменение 10. Моята обосновка е следната. Според мен всички тези изменения на различни политически групи всъщност попадат под точката защита на гражданските права а, спрямо а, намеса а, по отношение на влизанията на лица в интернет. Според мен всичко това надхвърля а, този а, проекто законодателен акт. И затова тук отново е, смятам, че е мястото да се изкажа в полза на а, е, максимална защита на гражданските права. Съжалявам, че след една много добра консултация с госпожа Траутман не можахме да постигнем консенсус, но добрият резултат от тези консултации, добрият резултат е, по пакета за далекосъобщение не бива да води до ограничаване на граждански права по този начин. Господин Аваро. Благодаря, госпожо председател. Базирайки се върху член 154 и 155 от а, е, алинея 2 от дневния ред, искаме да се присъединим към а, е, колегата за промяна в последователността на гласуване на измененията така че 1, C, B и така нататък да бъдат гласувани преди компромисно изменение 10. С решение на нашата политическа група от вчера компромисно изменение 10 вече не се подкрепя от либералите. И това е възоснова на член 154 от правилника, който вече цитирах, когато имаше, е, съгласно който, когато имаме изменения, които е, са много близки като текст е, или могат да бъдат консолидирани, да се подходи по този начин. Благодаря ви, госпожо председател. Uh, Госпожа председател на комисията. Благодаря, госпожо председател. Аз не говоря във функцията си на председател на комисията, като докладчик на моята политическа група по доклада Траутман. Моля да се отхвърли е, това искане, е, съгласно което се цитира правилника, и да продължим да гласуваме по списъка за гласуване, който вие имате. Уважаеми колеги, ничие право за достъп до интернет не се ограничава. Ние сме вписали това в компромиса. Месеци наред с чешкото председателство провеждахме консултации. Всички политически групи интензивно участваха в тези консултации. Затова ви моля да запазим последователността на гласуване и е, тази промяна, която се предлага сега от зелените и либералите, да не бъде подкрепена от нас. Госпожа Тротман, като докладчик. Да, госпожо председател, искам да ви благодаря. Първо искам да обясня по искането за промяна във вотинг листата, че ако компромиса, така както го схващам, беше поставен преди измененията на групите, това беше, защото то отива по-далеч от изменение 46 и съдържа клаузи, които не се свеждат само до ограничаване на достъпа до интернет, но включват и всички други механизми, които пречат на правата на ползвателите на интернет. Искам да кажа на колегите, че компромисът беше внесен към член първи, който урежда полето на приложение и е напречен член, докато измененията внесени от групите са по член 8, който, които уреждат националните регулатори. Аз много добре успях да работя с всички политически групи. Отчитам факта, че една от групите е оттеглила в момента подписа си от компромиса. Искам да ви кажа, че в качеството ми на докладчик аз продължавам да поддържам компромиса и съм за изменение 46. Бих желала да добавя че при условията, в които водим дебат, е по-умно, по-удачно ние да се произнесем да се произнасяме по о, о, реда на гласуване, а това да не се решава от докладчика. Но в случай искам да ви кажа, че трябва да помислим и за какво ще стане, ако разменим ВОСТа. Ако не го разменим, списъка ще остане същия. Но ако гласуваме, примерно, 46-то, там се иска квалифицирано мнозинство, ще ви поискам тогава да се гласува компромиса, който отива по-далеч от 46-то, след него а ако 46-то изменение не получи квалифицирано мнозинство, тогава ще гласуваме компромиса и така нашия парламент ще направи своя избор. Благодаря ви. Благодаря. Чух от няколко души. Много внимателно отчетах и това, което каза докладчика. И преди е, вота се посъветвах и с службата. И имам правомощие като председател и е, член 50, 155 от нашия правилник за вота. Изглежда че този въпрос е толкова важен вън и вътре в парламента, че може би трябва да гласуваме е, в този ред измененията, но, както аз разбрах, изменение 10 е компромис, който е получен след гласа в комисията и има процедурни и други причини да разменим глас, реда на гласуване. Затова гласуваме изменение 1 и съответната част от 2, 5, 6 и 9 на гласуване с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приемат се. Гласуваме и изменение 4 и 8. Пак поименно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърлят се. Общата позиция, декларирам я приета с измененията. Следващата точка е гласуване на второ четене на обща позиция на Салета за създаване на група на европейски регулатори в областта на телекомуникациите. Доклад на Дълка, госпожа Дескалстилио Вера. Гласуваме изменение едно с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се, обявявам общата позиция за одобрена заедно с измененията. Госпожа Тротман. Госпожо председател, бях помолила да гласуваме и компромиса защото той има по-широко подхват от изменение 46-то. Вие не го подложихте на гласуване, без да дадете никакво обяснение и отговор на докладчика. Просто искам да ви кажа това и да изразя моето съжаление, че моята препоръка не беше последвана. Искам да добавя, за да обясня току-що случилия се вод – че когато някаква част от всички компромиси не се приеме, целият пакет ще отиде на, в помирителна процедира, процедура. Това е последицата от това, което направихте в момент. Мисля, че парламента разбира последиците от това. Но а, не. Мисля, че гласуването мина както трябва. Не е уместно да се гласуват изменята. Стигаме до доклада на госпожа П. Гуецуелос за мобилни комуникации. Изменение е едно. Кой е за? А, против? Въздържали се? Приема се предложение на комисията с измененията за, против, въздържали се, приема се. Проект за законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващата точка гласуване на доклада на госпожа Люлин, равно третиране на мъже и жени, които са самонаети, изменения от съответните комисии, 21 изменения за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 9 за, против, въздържали се, Приема се изменение 20 за, против, въздържали се. Може ли да проверим електронно изменение 20? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Изменение 21. Край на гласуването. Приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим. Гласуваме електронно по изменение 36. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 и 39 за, против, въздържали се, приемат се. Госпожа Люлинг иска да направи устно измерение. Изменение, пардон. Госпожо председател, Съгласува го с господин Кочилово от Комисията по заетостта. Предлагам във важния член 6 да се вмъкне следната клауза. Ако законодателството на една държава членка не предвижда а, задължително осигуряване на самонаетите и техните съпрузи, искам да обяснят. Или те са задължително осигурени като независими професии, като свободна професия, но ако в дадена държава те не се осигуряват задължително, не може да искаме е, и съпрузите да бъдат застраховани в някаква застраховка, която не съществува. Затова трябва да се добави тази допълнителна линея. Каза ви, съгласувала съм го с господин Кочилов. Възражение има ли? Трябва да има 40 души против. we would appear to have forty people so ms lulling i am afraid your amendment will not be put. Няма да се приеме, госпожо Люлинки, имаше 40 души, станали. Ще гласуваме първата част поименно и разделно. Всички ли гласуваха? Моля, глас... край на гласуването. Приема се. Гласуваме втора част от изменение 14. Край на гласуването. Приема се. Трета част от изменение 14. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Изменение 14. Моля гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка, електронна проверка по изменение 42. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Да, много близък е резултата. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим пак. Изменение 16. Моля електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46 за против въздържали се. Приема се. Изменение 17 за против въздържали се. Отхвърля се. Предложението на комисията с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Проекта за законодателна револю... резолюция. именно гласуване. Край на гласуването. Приема се поздравление за госпожа Люлинг. Доклад е стрела за подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бремени работнички и майки кармачки. Госпожо председател, Исках да помоля нашите служби да не забравят, че португалската версия фактически е валидна за измененията. Също така ако мога да кажа нещо за 43-то изменение, то трябва да бъде разгледано преди 83-то поради последователност, Причини за последователност. И най-накрая да напомня на колегите, че директивата, която ще бъде променена днес е от 17 години. И тя се нуждае от усъвременяване. Ревизирането няма да влезе в сила преди края на следващия Европейски парламент, което означава, че ние правим законодателство за бъдещето, а не за настоящето, непосредствено ще правиме законодателство за доброто на нашите граждани. Всички, за всички тези хора, а, които ще гласуват за нас през европейските избори през юни. Така че не забравяйте това. Благодаря. Госпожа Люлинг. Госпожо председател, по отношение на този деклад има 89 изменения. Много е хаотично всичко и няма да може да проведем обективна дискусия с съвета и комисията, защото 89 изменения са, напълно противоречиви едни с други. Предлагам да върнем този доклад в комисията. Както каза госпожа Естрела, имаме прем достатъчно време. Госпожо Килюлинке, дали правите тази молба от името на вашата политическа група. Да, да. Не само от е, моята политическа група. Искам да съм наясно, за да знам как да се справя с вашата молба. Така, като сте направили тази молба, това ще бъде приоритет. Има ли някой, който поддържа това предложение? Не. Има ли някой, който е против? Добре. Тогава го подлагам на гласуване. За. Които са за? Госпожа Естрела, мисля, че вие като докладчик би трябвало да имате шанса да говорите. Госпожо председател, няма никакъв смисъл да върнем този доклад на комисията. Той беше дискус, дискутиран с всички политически групи, подкрепен от мнозинството от хората в тази зала, дискутирано с комисията, с съвета, въпреки че има различни мнения, становище. Мисля, че съвета под чешкото председателство имаше много консервативен така поглед е, по, по отношение на равенството на половете. Защо искам да кажа, нека парламента да гласува в полза на това, което е отразено в доклада, защото това ще даде някакси е, стимул за гражданите да гласуват за парламентарните избори. Сега ще гласуваме за предложението на госпожа Люлинг да се върне на комисията. Кой е за, кой е против, е, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но ако желаете, мога да проведа, проверя електронно. Значи за връщането към комисията, моля ви, начало на гласуването, край на гласуването ясно, че се приема. Ще се върне в комисията. Благодариме на Люлин, че падна. Гледай, какво нещо е това. Следващото е доклада на госпожа Сталнер Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Кои са за, кои са против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. И е, законодателната резолюция, проекто резултателната резолюция, кой е за, кой е против, е. всички сте съгласни, край на гласуването, приема се. Така поздравления за доклад. Господин Малте Дейхис, това е програма за подпомагане на економическото възстановяване, представена финансова помощ в областта на енергетиката. Блок номер едно. Кои са за, против, въздържали се, приема се. Блок 2. За, това е 13-то изменение, фактически е по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение, пак по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение на комисията с изменение. Начало на гласуването. Поименно е гласуването. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Господин Бълке, мисля, че искате да направите устно изменение на проекто резолюцията. Да, благодаря, госпожо председател. Съвсем бързо, след договаряне с докладчика Малдейкис, след като имаме единство, се налага параграфи 2, 3 и 5 на проекто резолюцията да се променят. Предлагам на английски следния текст. Дали това отговаря на многогодишната финансова рамка с ревизията? Първото изречение казва, че трябва да се направят определени корекции и законодателният процес е бил завършен след като беше одобрено финансирането на програмата. Благодаря ви. Някакви възражения имате ли? Мисля, че няма. Значи с това изменение тази проекторезолюция ще се гласува с поименно начало на гласуването. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика в доклада на Кара за директива за капиталовите изисквания към институциите, банковите. Господин Болм. Госпожо председател, в много политически групи този доклад бе доста оспорван. И затова ще ви помоля преди гласуването да дам думата по точка трета от преамбюла така че да можем да се изкажем във връзка с последователността на гласуване. Блок номер едно. Тези, които са за, които са против, въздържали се, приема се. Деветдесето изменение с поименно гласуване, начало на гласуване, гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. След това 88 и 93, пак по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Сега 81, пак по именно, 81 изменение по именно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Пак отхвърля се и това. След това съответната част на изменение 89 за, против, въздържали се. Господин Болман, заповядайте. Госпожо председател, става дума за различни представи по отношение на регулацията на основния капитал и изменения 91 и 92 отиват по-далеч от е, една ясна и прецизна дефиниция на основния капитал и за това е, се надявам колегите да гласуват първо по тях и след това по точка 3 от преамбюла под формата на 89. Същевременно ви моля да приемете, че по точка 3 от преамбюла под формата на 89 да се гласува поименно. If we can... Ако може първо да се занимаваме с реда. Вие като докладчик, може би искате думата? Да, бих желал да взема думата, защото в дебата съвсем ясно констатирахме, че измененията и компромисът са взети е, предвид в достатъчна форма и затова ви моля да запазим тази последователност. Нямам нищо против, е, иначе по отношение на искането за поименно гласуване. Има ли някакво възражение по отношение на тази молба, засягаща а, поименното гласуване? Мисля да се придържаме към реда. 86-то, 87-то са отхвърлени, след това 89 девета, съответната част начало на гласуване за 89-то изменение правим. Начало на гласуване. Съгласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 83 Кои са за, кои са против, въздържали се, отхвърля се. 84-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва приложение на комисията за, против, въздържали се, приема се. Следва на проекто е, е, законодателната резолюцията. Това е поименно гласуване, ако обичате. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Е, Поздравление на нашия докладчик Карас. Е, доклада на господин Копенштан, финансовите дейности, услуги, финансови а, е, отчети и одите. Значи първото гласуване, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията както е изменено, за, против, въздържали се, приема се. А сега резолюцията, проекта законодателна резолюция, чрез поименно гласуване. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на нашия докладчик. Следващ е докладът на господин Войчешовски защита на животните по време на умъртвяване. The, Нашия докладчик желая да вземе думата, да. Thank, thank you, мадам президент. Ви, госпожо председател. Два кратки въпроса. Имахме блок изменения, предложени this amendment should be voted separately. Uh, this amendment focuses on the subject uh, uh, of creating the national reference <coughs> е, националните референтни центрове, което е неотменна част от е, това. И задължението да се премахнат референтните центни на национално равнище. Ма мисля, че това е против е, общата логика на такива разпоредби и затова съм против. Вторият въпрос, моля обърнете внимание на 28 изменение. По отношение на противоречивия емоционален въпрос за умъртвяването, ако а, гласуваме за, отменяме възможността да премахнем изцяло забраната на ритуалното умъртвяване клане. 28 ние запазваме възможността за тази забрана. И също така обърнете внимание на 85-то. Комисията предлага да се намали времето за транспорта на животните от фермата до кланицата до 24 часа. 85-то изменение ще елиминира намалението на това работно време. Commission... Ние предлагаме да подкрепиме предложението на комисията. Благодаря. Благодаря. Значи вие искате разделно гласуване по изменение Шесто, позовавайки се на член 17, някой да възражава, възразява. In that case, we will continue with the block vote as was foreseen. Добре, продължаваме с гласуването, както е предвидено. Измененията 69 изменения на Комисията по селско стопанство приемат се. Изменение 2 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ви гласувахте. Край на гласуването. Приема се изменение 15, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се изменение 20 поименно. Гласувайте. Край на гласуването. That is adopted. Amendment 21. Приема се изменение 21 по именно. Гласувай. Everybody voted. The vote is now closed. Край на гласуването. Приема се изменение 28. Поименно гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 37 поименно. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Поименно. Моля, гласувайте. Ако всички са гласувани, край на гласуването. Приема се изменение 51. По именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52 по именно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. 81 во с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 87. Гласувайте поименно. 87 мо Край на гласуването. Приема се. Изменение 93 по именно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 119 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Everybody voted. The vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. За. Против. Отхвърля се. Добре, щом искате, ще преправим електронна проверка по изменение 100. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 99 за. Против. Отхвърля се. Изменение 101 за. Против. Въздържае се. Отхвърля се. Изменение 123. Кой е за? Против. Отхвърля се. 102, за против отхвърля се 120 за против въздържали се отхвърля се изменени 47 за Добре, връщаме се на изменение 120, електронна проверка. Моля ви се, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 47 за. Против. Отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. 59 отпада, 104 за, против, Отхвърля се 75 за, против, въздържали се. Приема се 76 за, против, въздържали се. Приема се. Преминаваме към съответна част от 105 за против. Отхвърля се 106 за против, въздържали се, отхвърля се 77 за против, въздържали се, приема се 107 за против, въздържали се, отхвърля се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 85 за против въздържали се приема се. We will check um, amendment 85 if we open the Електронна проверка по изменение 85, моля. Everybody voted. The vote is now closed. And that is adopted. Приема се. 125 опада, 113 за против, отхвърля се, 112 за против, приема се, 114 за против, въздържали се, отхвърля се, 115 за против, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто и 118 заедно за против въздържали се, отхвърлят се. Изменение 3 по именно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се и изменение 4 по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме предложението на комисията с измененията за, против, въздържали се, приема се и проекто законодателната резолюция с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се поздравление на докладчика. We have We have Ние приключихме гласуването, преминаваме към следващата това е доклада за господин Силва Пенейдо за социалният е, дневен ред. Първо член 14. 14 параграф. И сега господин Метиус. Благодаря, господин госпожо за председател. Съвсем кратка. Извинявайте. Всички изменения към параграф 14 това е много чувствителен въпрос. В някои езици просто трябваше да имаме една, уеднаквяване. Предложението е вместо параграф 14 този да бъде заменен с, с един параграф, който е прият вече от залата. Това е парламентарната резолюция от 11 март това е по отношение на Лисабонската стратегия. Покрива същата тематика, същия обсек. Някои държави членки са въвели понятието минимална наднице. И хубаво е да видим какъв е опита на тези е, страни. Това е по отношение на социалното и економическото участие на всички хора, за да има регламенти, разпоредби, които са задължаващи, да има колективни договаряне които ще дадат възможност хората на пълен работен ден да имат една достойна работа и достойно запращане. Съжалявам, че сега повдигам този въпрос. Докладчика е съгласен с това и той е съгласен да обсъдиме е, това изменение. Благодаря ви. Някакви други възражения? Господин Андерсен май иска да вземе думата. Благодаря. Бих желал да поставя кратък въпрос по шведския превод. Става дума за линея 13 е, и 36. Преводът там е в английския текст имаме минимум income, в шведския превод се появява минимална заплата, т.е. минимален доход в английския текст и минимална заплата в шведския текст. Това са две различни понятия. В 13 и в 36 следва да се коригира преводът на шведски. Relation... Вярно е по отношение на това, което казва господин Бушал Матес. най че няма възражение. Ако няма възражение, 14 параграф го подлагаме на гласуване за, против, въздържали се, приема се. 36 параграф за, против, агенст, въздържали се, приема се. С една дума е, цялата резолюция. Сега ще гласуваме с поименно гласуване. Начало на гласуване, сега край на гласуването. Приема се. Следващото доклада на Ламбеа за активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда. Изменение едно, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Ще, опи... ще го проверим електронно, след като желаете, за да сте сигурни. Ако обичате електронно гласуване за изменение 2. Моля ви, гласувахте ли всички? Край на гласуването. И приема се. Сега предложението за резолюцията с промените, пак по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Онези от вас, които желаят да чуят обяснението на гласуването, много дълго гласувахме. Особено това е за нашите е, преводачи. Дори до 3 часа, ако минеме при всички обяснения, няма е, да успееме. Така че предлагам тези обяснения да се останат за вечерта, края на вечерната сесия. I will take one of you. Предполагам, че всички ще кажете едно и също. Правилата са много ясни. След гласуването всеки член на парламента има да, правото да обясни за как е гласувал. Знам, че много хора задържаме тук. Може ли един компромис, който беше предложен от вашия заместник, по отношение на предишен случай, когато трябваше да обясняваме защо сме гласували? Да, знам, че може да използваме тази формула, но все пак няма да може да предвид на толкова много заявилите желание. Съжалявам, но е прекалено късно днес. Знаете колко много цена вашия принос.